колеги. Тъй като нямам чукче днес, ще ви помоля за внимание. Заемете местата си, ако обичате. И нека се опитаме да си помогнем, за да започнем работа. Искам да се обърна към тези, които не, не можаха да присъстват на заседанието за втората половинка или втората половина на а, периода. И искам да ви кажа, че бях избран да председателствам Либе за следващата половина от мандата, което ме кара да ви обещая, че ще работи много здраво. Днес, например, имаме 20 и няколко точки, по-точно 25. Така че, ако искаме да си свършим работата което трябва да направим, ще трябва да работим без забава. И така, позволете ми да поздравя с добре дошъл господин Босков, Мортен Боцков, който е министър на правосъдието на Дания. от датското председателство ни е обещано да, помогне, да ни се помогне да работим заедно и ние можем да обещаем същото. Така че преди, преди да дам думата на господин Боцков, аз бих искал да кажа, че точка 20 от дневния ред по споразумението между Европейския съюз и Канада – във връзка с резервационните данни на пътниците, предвидено за 17.45 до 18.30 днес, ще бъде при закрити врата. След това, ако нямате никакви възражения, обявявам дневния ред за прият и без никакво забавяне също така давам думата на господин Мортен Боцков, министър на правосъдието на Дания, за да ни представи приоритетите и работната програма на датското председателство в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Благодаря, господин председател. Още веднъж поздравявам ви за поредното ви избиране като председател на комисията Либе. Либе. Ще премина на датски, за да направя презентацията си. Е, колега, так for denne lejlighed. Е, скъпи колеги, е, благодаря, че ми давате възможност да представя програмата на датското председателство в тази толкова важна област. За мен е чест да говоря пред вас комисията, по... която се занимава с правосъдие и с вътрешни работи, между другото. Аз съм а... с скромните си усилия се занимавам с а Министерството на правосъдието. Срещала, срещан съм някой от вас и тук, и в Копенхагер, и в Страсбург. И сме имали много конструктивни срещи, които преминават в дух на разбиране и открит диалог. Изпитвам огромно уважение към вашата работа по в областите, в които се надявам да сътрудничим през следващите месеци. В качеството ми на представител на датското председателство, който се занимава с правосъдието, възнамерявам да засиля сътрудничеството с Европейския парламент и Комисията за гражданските свободи. Ще предложа някои конкретни дейности. решихме да работим с магистратите и с всички служители, които взимат решения, за да, вземем, да, направим важна крачка напред. Европа парламентът. Възнамерявам да поканя представителите на вашата комисия всеки път, когато смятат това за необходимо, да се свързват с председателството. Нашата врата ще бъде винаги отворена за евродепутатите и смея да се надявам, че много често ще се възползвате от тази възможност и ще, е, ще ни уведомявате всеки път, когато възникнат някакви проблеми или въпроси. Сега бих желал да се спра на някои области, в които възнамеряваме да работим заедно и върху които датското председателство желая да постави ударението. Освен... Аз се занимавам и с други е, е задачи, е, които, на които за сега няма да се спирам, но ако имате въпроси, ви приканвам да, ми, да ги зададете. Защото се надявам заедно да постигнем добри резултати. Дания пое председателството на съвета в момент, в който е необходимо да се е, изгради тясно сътрудничество между държавите членки в Европа. Сегашната е, финансова криза е, създава една много трудна ситуация, която засяга всички области, в които има европейско сътрудничество и която ни принуждава да вземем крути мерки. Има редица проблеми, които трябва да решим. И включително в областта на правосъдието и вътрешните работи. Например, по отношение на миграцията и убежището. В тази област един от основните приоритети ще бъде да се усъвършенства общата европейска система за даване на убежище. Ще положим усилия да постигнем тази цел и се надяваме да започнем преговори с Европейския парламент колкото може по-бързо. Вече в съвета сме напреднали доста в работата по редица директиви, уреждащи тази област. Опитваме се да изградим един общ, една обща, един общ режим за даване на убежище. Трябва да действаме целенасочено, за да може системата да бъде наистина ефикасна и да предоставя закрила на всички, които се нуждаят от това. Днес е особен ден. Днес директивата за убежището влиза в сила – Това е един от основните нормативни актове, уреждащи европейската система за даване на убежище. И изключително важно е Европейския съюз да прояви солидарност с държавите, които трябва да управляват, да регулират по някакъв начин потоците иммигранти, които са източник на емиграция. Това е всъщност един проблем, който засяга всички държави членки ако системата за даване на убежище в една от държавите членки изпадне в затруднено положение, всички трябва да намерят е, решение. Солидарността не е само едно писмено споразумение. То трябва да бъде последвано от конкретни действия и, и инициативи. Ще се върна към тази тема. По отношение на конкретните мерки и действия на едно неофициално заседание на съвета е, в Копенхаген неодавна. Е, солидарността беше основната тема. Тогава говорихме за общата система за даване на убежие. Много се радвам, че вече имаме мандат да започнем преговори с Европейския парламент по общата програма. Тази програма предвижда помощ за държавите членки и по-специално тези, които вече са готови да въведат системата. В областта на убежището сътрудничеството между държавите членки е изключително важно. Възнамеряваме да работим тясно с Комисията по Европейската стратегия – Арабската пролет показа колко е важно държавите да бъдат солидарни, да се съгласуват действията си. Има и друг, друга важна област, където бих искал да се засили сътрудничеството. Надяваме се да започнем, както ви казах, преговори с парламента тази пролет. А, важ, важно е да положим усилия да решим и проблемите с незаконната емиграция. Hovedprioritet er netop arbejdet for en styrkelse af Schengen-samarbejdet. Schengen-samarbejdet har været udsat for et betydeligt... Шенгенското пространство бе подложено на особен натиск последно време. Затова трябва всички заедно да работим заедно, за да може а, то да функционира по-ефикасно за да се гарантира наистина свободното движение на хора, стоки и услуги. Това е съществен елемент от европейската политика. Е, på по сине. Ви ви arbejdet med at komme så langt som overhovedet muligt Намеренията са ни да реализираме двете предложения, включени в пакета Шенген. Заедно с Европейския парламент съвета ще се опита да намери най-добрия баланс между откритост, отвореност на границите и сигурност. Сътрудничето в шенгенското пространство е важен начин за гарантиране на вътрешната сигурност на Европейския съюз и за избягване на а, а, или за борба с организираната трансгранична престъпност. По отношение на полицейското сътрудничество също има сериозни проблеми, особено с трансграничната престъпност. Тероризма и е, трансграничната престъпност са е, огромна заплаха за европейската сигурност. И като отговорни политици ние сме длъжни да се борим с тази заплаха и да предоставим надежна защита на нашите граждани. Ако искаме обаче усилията ни в борбата с тази заплаха да са ефикасни, трябва да се съгласуват тясно с нашите усилия. Много е важно да гарантираме най-добрите условия на компетентните органи на нашите страни да си сътрудничат и да ги оборудваме с необходимите, необходимите средства. Предложението за създаване на единна система за борба с тероризма и организираната престъпност е важен етап vi vil derfor også arbejde hårdt for at sikre fremdriften i sagen det er naturligvis vigtigt ще, ще се опитаме да а, придвижим и а, въпроса с, с споразумението за защита на регистрационните данни на пътниците. Er retten til за да може е, да, да комбинираме защитата на личния живот и същевременно изискванията за гарантиране на сигурността. Ние сме длъжни да защищаваме нашите граждани от е, е, всички заплахи и затова трябва да побързаме да напреднем в работата по съответните предложения за нормативни актове. Е релевантни for de Вярвам, че е възможно да се намери точния баланс. И за това с нетърпение очаквам продължаването на преговорите по предложенията, свързани с, с регистрационните данни на пътниците, а, закрилата на личната неприкосновеност и така нататък. Имам предвид споразумението с, с САЩ, разбира се ние сме се разбрали, че ще обменяме данни, регистрационни а, данни а, и това се разисква в момента с Европейския парламент. Не можем да очакваме да видим всичко, което искаме ние да бъде включено в окончателния текст на споразумението, защото има още една страна в преговорите не сме само ние, а именно САЩ. Тоест, ние трябва да целим постигането на най-добрите резултати при така създалите се обстоятелства. И не трябва да има никакво съмнение, че подобренията, които са постигнати до тук, се дължат до много голяма степен на много упоритата и последователна политика на Европейския парламент. Имайки това предвид, надяваме се, че Европейския парламент ще се съгласи за приемането на това споразумение и че членовете на Европейския парламент а, са сигурни, че ние сме готови да разискваме винаги всичко с вас, да ви добавим информация, която ви е необходима, по време на преговорите по този изключително важен въпрос. Един друг съществен момент са прекурсорите за експлозиви. Домашно направените или ръчно направените експлозивни устройства са тези, които все повече се използват при самоубийствените атентати. И така, ние трябва да покажем своята, своето чувство за отговорност да, и да приемем адекватни общностни закони. Това обаче означава и много ефективна превенция – когато говорим за тероризъм и когато говорим за обикновенната престъпност. Така, по време на нашето председателство ние ще се фокусираме върху възможността а, да намерим най-добрите начини за превентивна работа с младите, за да не отидат много в много радикални посоки и тези пък, които вече са радикализирани, да им помогнем да се дерадикализират. Имам сериозни очаквания във връзка с а, Европейската заповед за разследване, защото това ще помогне на разследващите органи във всички държави членки да бъдат по- ефективни, защото ще могат да продължават разследванията си и в другите страни и техните територии. А когато те са по-ефективни, нашата борба с престъпността ще е по-активна и ефективна. Нещо друго, което е много важно. Положението на жертвите при наказателно-правните процеси. В тази и други свързани с нея сфери, ние трябва да мислим за защитата на правата на жертвите от една страна и от друга страна, да направим необходимото а, да бъдат защитени и спазвани и правата на обвинения, обвиняемия и или престъпника. Но нашите намерения са хубаво нещо, само че не трябва да забравяме какви са и економическите реалии. Накрая бих искал да спомена, преговорите по данните и достъпността до тях или съответно защитата след 15 декември проведени. Верно е, че това са много трудни преговори. Датското правителство е изключително загрижено по този въпрос. Очаквам да работим по всички тези теми и въпроси, които споменах заедно с вас. Знам, че сме амбициозни, но нашите амбициозни цели са, защото смятаме, че всички те са важни и много се надяваме, че заедно ще ги реализираме. Накрая ще повторя, че датското председателство на съвета – вижда изключително голями възможности в нашата работа с Европейския парламент. Ние се надяваме, че ще имаме положителен и ориентиран към резултатите диалог. А това означава сътрудничество, което функционира, което работи – сътрудничество с Европейския парламент означава взимането на силни решения за преодоляване на големите предизвикателства, пред които е изправено европейското общество. Много силно се надявам, че конкретните резултати ще са на лице в края на нашето председателство, защото това е, което очакват европейските граждани – резултати, които те да могат да усетат. Не става въпрос само за идеи, а и това какъв капацитет имаме да ги приложим на практика. И така, нека да обединим силите си, нека да загърбим старите проблеми и да се справим с тези предизвикателства. Благодаря. We thank you. Благодаря, господин Боцков, за наистина вдъхновяващото представане на целите на датското председателство. Ако нямате нищо против, да започнем с първия рунд от въпроси. По две до три минути на изказващ се – като първо, първи рунд ще бъде за политическите групи, а след това при втория рунд ще продължим. Но искам отново да апелирам към вас да не забравяте, че имаме 25 точки за, за днешния ден и ще трябва ефективно да ги разгледаме. Господин Босотил, координатор на ЕНП. Да, благодаря ви, господин министър, за представянето. От името на ЕНП искам да изразя нашата абсолютна готовност да сътрудничим с вас по време на председателството ви. Вие вече започнахте във възможно най-добрия тон. Срещнахте се с координаторите индивидуално вчера приключихте с това и аз мисля, че това е много добър начин да укрепите на вашата, нашата, извинете, работа съвместна. Да видим сега на какво НП поставя най-голямо ударение и на което се надява, че датското председателство ще достигне резултати. Знаете, че тази година, 2012, е годината, в която трябва да постигнем обща европейска политика по въпросите на обежището. Но също така не трябва да забравяме, че тази политика е а, запънала лошо, а, защото има дълбоко неразбирателство по въпроса на същността и базата за разрешаване на този проблем. Трябва да има пълна солидарност между държавите членки в тази област. Това, което искам да попитаме е какви са конкретните инициативи, които датското председателство ще предприеме в политиката по убежището, за да излезем от това задръстване, в което сме и то по линия на солидарността. Другото, което разбира се искам да постигна е Шенген. Ние се радваме на промените в политиката на вашето правителство, което бяха предприяти във връзка с рестрикцията на а, достъпа до Дания визави Шенген. По-добре е да се подобрява системата, отколкото да се атакува. Друга сфера. Европейската заповед за разследване. Това вие споменахте, господин, моя колега Нунов го а, представи като доклад, като позиция на Европейския парламент и се надяваме, че ще се постигне споразумение и по-нататък по процедурата. А освен това, последно искам да спомена и защита правата на жертвите. Мисля, че също така ние постигнахме и споразумение за резервационните данни на пътниците – а за да постигнем пълно сътрудничество с другите страни и помежду си, като държави членки, за да постигнем възможно най-висок процент успех в борбата с тероризма, спазвайки в същото време всички лични свободи. Благодаря ви, господин Босотил. А сега за социалистите и демократите, господин Мораес. Така, а сега от името на нашата група искам да ви а, приветствам се добре дошъл и мисля, че е редно да спомена някои от нещата, които бяха а, разисквани и в края на декември и вчера с координаторите. Датското правителство, а, извинете, председателство се надява да покрие всички щекотливи въпроси на касаещи сферата на правосъдието и а, това, което е сферата на нашата комисия. Но може би ще трябва приоритетите малко да се поограничат. Например, пакета по а, законодателството за убежището. А, там има объркване, но мисля, че то е в съвета. Има доста забавяния, има доста промени и предложения за изменения. както казахте, в Дъблин имаше послание, което трябваше да бъде разбрано добре, както вие самия споменахте датското председателство ще го има предвид. Така, второ, за Шенген. Дания е ангажирана с въпроса на Шенген. Ключовия въпрос за нас е не само развитие в тази сфера, но и факта, че парламента има правомощията на съвместно взимащ решение вътрешната сигурност, националната сигурност е нещо, което се споменава многократно от датското правителство. И ние като група смятаме, че парламента трябва да бъде много пряко и активно ангажиран с въпросите по Шенген по време на вашето председателство. По третия въпрос. Дания има завидна история по отношение постигане на прозрачност но смятаме, че е важно а, датското председателство да прегледа отново а, правилото за двете трети, което беше прието през декември. А, надяваме се да го прокарате през съвета, за да може позициите по отношение прозрачността да се изравнят между отделните държави и членки. Трето, което бих искал да спомена и не беше споменато от господин Босутил, е, че има поредица от трудни досиета, които искаме да а, разрешим. Разбира се, в тази економическа ситуация става още по-чувствителна темата, но трябва да се решат законната иммиграция и също на сезонните работници, позицията на трансферираните служители, т.е. на прехвърлените в рамките на дадена група от компании работници. Не трябва да забравяме, че Откакто приехме Лисабонският договор, доста сериозни промени настъпиха и парламента трябва да бъде по-ангажиран в разрешаването и на тази сфера. И последно, за резервационните данни на пътниците. Радвам се, че вие добре подчертахте приоритета в преговорите с САЩ след това Европейската заповед за, разслед... заповед за разследване. Да, ако постигнете напредък и в тази сфера, и особено по пакета за даване на обежище, датското председателство ще бъде а, наистина отбелязано като постигнало много голям напредък. Благодаря, господин Моралес. А сега за либералите, госпожа Деве. Chair, uh, thank you, Minister, for this, uh, opportunity to... Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност, господин министр, да говорим с вас и днес, пък и се срещнахме в края на миналата година. Бих могла да кажа нещо, което казах и вчера. Вие и може да разчитате на сътрудничеството на цялата група АЛДЕ, защото искаме колкото вас да постигнем напредък по поредица от теми до края на вашето председателство. Надявам се, че вие ще продължите да бъдете също толкова конструктивни в процеса на преговорите. Но доколко можем да направим компромис по някои от елементите във връзка с ПНР данните, това е нещо, което не трябва да се променя. Тук бих искала да спра и да оставя колегите, които са по, докладчици по някои от чувствителните теми, да вземат думата. Успех с вашето председателство. А сега за зелените, госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Нека да продължа по една точка, която беше спомената от преждеговорившите солидарността във връзка с пакета за бежанците. Вчера беше споменато на съвещанието с координаторите и това, което вие казахте вчера, нека да го проверя, казва ораторката. Всички елементи на солидарността трябва да бъдат поставени на масата и днес, и утре, и винаги, когато е, имате нужда от тях. Но Спомням си, че и полското председателство някъде през ноември предложи подобно нещо. И то беше подписано и датското председателство за а, солидарността в а, пакета от закони по обежището. Например, изпращане на специалисти, които да, из, да създават смесени екипи по защитата и охраната на външните граници и поредица от други по-чувствителни теми, но това като че ли за сега не се случва. Това и поредица от други елементи на солидарността мисля, че изискват доста повече внимание. Според нашият парламент солидарността не означава само защита и охрана на нашите граници. Нещо друго. Вие казахте, че бихте искали да се постигне напредък по Европейската заповед за разследване. Но аз мисля, че в момента сме на кръстопът. Ние мисля, че трябва да разберем, че взаимното доверие не може да бъде единствената основа за постигане на споразумения. Например, досъдебното задържане се оказа че е едно и също като понятие в държавите членки, но различно по продължителност и по места, където се реализира това задържане. Това а, може да се приеме понякога и като нехуманно. Имам предвид условията в някои от държавите членки в местата за досъдебно задържане по отношение на човешкото достоинство също много има да се направи, но ще е трудно да се осъществи напредък. А какво ще правим тогава а, и с въпроса, че някои а, деяния се считат за престъпни в едни държави членки, а в други не. Една държава членка ще желае да се направи разследване, защото това се квалифицира като престъпно деяние, а в друга държава членка няма да желае такова нещо, защото то просто не се третира като престъпна дейност. А, в някои държави трябва да ви се отнеме живота, за да се прецени, че сте жертва на престъпление. В друга държава членка е различно. Така че с голямо нетърпение очаквам вашите разсъждения по такива теми. Благодаря. А сега господин Киколт. Господин председател, а, искам да поздравя а, министъра на правосъдието на Дания и бих искал да спомена няколко по-общи теми. Международния характер на това председателство. Международно, в смисъл добрите а, контакти и а, връзки, които трябва да имаме през този период, именно с а, а, света а, имаше а, посещение на най-високо равнище в Вашингтон, а, за да се подчертае нашето добро желание а, за по-нататъчно подобряване и разширяване на връзките, трансатлантическите връзки. Смятам, че економически, социално и политически това е много важно и го подкрепяме. А, що се отнася до споразумението САЩ-Европейски съюз за резервационните данни на пътниците, наистина много работа има да се върши, поне ние така смятаме в парламента, но се надяваме, че ще достигнем до успешен край. Моето собствено правителство в Обединеното кралство им предвид, а, вчера приключи с цялата процедура и е за тези промени, което е много окоръжаващо. Така, какво ще направим а, по отношение приоритетите в собственото ни законодателство като Европейски съюз, имам предвид. Надявам се, че ще продължим да имаме много положителни взаимоотношения – от гледна точка на моята група, аз бих искал да изразя подкрепата ни а, за вашето желание да се увеличи степента на прозрачност. Майкъл Кешман и много други трябва да напра... подчертаха, че трябва да се направи необходимото, за да имаме нужната документация, за да можем да работим в този процес на взаимно взимане на решение. И ние тук в парламента сме решени да продължим да се борим по отношение повишаване на прозрачността. В Вашингтон също така а, имаше и други разисквания във връзка с кибер а, престъпността Смятам, че киберпрестъпността е също толкова важна, колкото всички други видове престъпност. Това е една постоянно нарастваща заплаха а за цялостния живот на обществата. Надявам се, че датското правителство ще намери подходящите инициативи, които да предложа нашето внимание за разрешаване на този много сериозен въпрос. А сега, а за убежището, да, трябва да се постигне напредък, защото някои от а, държавите по периферията в момента носят доста несправедливо голяма част от товара. да, да сме а, посредник, а, да сме помагач на а, всички, които желаят да постигнат а, споразумение и да повишат елемента на солидарност е добре. Не виждам господин Трента Филидис от името на а, ГУЕ. Има ли друг? Не. Да, благодаря. Работната програма, която чухме днес, още веднъж посочва, че ротационното а, председателство ръководи, но не управлява. Програмата това не е програмата само на датското председателство, това е на европейския проект и ще продължи, както беше преди, така ще продължи и след датското председателство. Ще бъде същото, кога, както беше при полското председателство, след това кипърското ще бъде, а може и Узбекистан да е председател и пак ще е същата програмата повече търсещи обежище, повече економически емигранти ще идват в държавите членки на Европейския съюз. Това е ясно. Предложихте една нова дефиниция на, на на бежанци. Добре, а какво ще стане с онези, които наистина живеят в опасни държави? Това означава ли, че трябва цялото население на тези опасни за живеене държави да бъде преместено в нашите държави и да им дадем обежище? Не, не може да кажем, че има една единствена безопасна държава. Защо? Защото по този начин улесняваме търсещите обежище да се превръщат в економически емигранти. Но, вие споменахте конкретно контрол върху прекурсорите за експлозиви. А, съгласен съм, че трябва да се затегнат мерките. Но беше за пръв път споменато преди няколко месеца – и нещо ставаше въпрос за март и април, обаче ще минат няколко месеца още, докато приключи процеса на законотворчество. Това смятаме да се прави и в бъдеще, а, без да натрупваме а, ненужни материали, без да ги използваме. Смятам, че трябва производителите и търговците с опасни вещества и материали да постигнат споразумение с наша помощ, за да се постави а, възможност за контрол. Разбира се, когато говорим и за маргинализация, не трябва да забравяме, че в началото на седмицата бяха, проведени заседания на отделните комисии на Европейския парламент с представители на датското председателство, на, което не бяха поканени всички членове на съответните комисии. А това, ако не е маргинализация, какво е? Representative of each one of the political groups in the House, we are going to give back благодаря. Ви направихме тур на всички политически групи и сега ще дам думата на министъра да реагира, да отговори на въпросите. Като ще ви помоля, господин министър, да бъдете максимално лаконичен в отговорите, за да може след това да имаме втори тур. Всички останали, които искат да зададат въпроси, да могат да ги зададат. Господин министър, благодаря ви. Искам да благодаря за тези отлични въпроси, които ми зададахте. които повдигат ключови въпроси, и се отнася до големите предизвикателства, за които трябва да намерим решение. Spørgsmålene viser, at, at vi har en fælles forståelse af problemerne. Og så er det jo sådan med vores samarbejdsform på vores område, at så har vi også en fælles forpligtelse til at finde en løsning på dem. Så derfor... Трябва да сътрудничим заедно, за да намерим решения. Така че пак искам да ви благодаря за въпросите. Ще ще давам отговорите по групово на някои въпроси. Няколко от вас споменаха солидарността. Защо датското пред... Какво има предвид под солидарност датското председателство? Знаете, че върви дискусия и наистина а, смя... Е, а, приемам, че трябва да конкретизираме понятието. Дания прави първите крачки в тази насока и ще направи това на неформалното заседание на съвета а, утре. Това, разбира се, не е единствения въпрос, по който трябва да вървим напред. Няма никакво съмнение, че сме изправени пред огромни предизвикателства и се опитваме, например, да осъществим общата политика в областта на убежището. Знаете, че крайният срок е 2012 година. Именно за това датското председателство е включило тази тема на за дневния ред на неформалния съвет в Копенхаген утре. Ние говорим много за солидарност в датското председателство. Как смятаме, че можем да осъществим напредък в това отношение? Трябва да видим какви са възможностите да създаде една реална рамка за практическа солидарност с държавите членки, които са изправени пред сериозни проблеми. И преди всичко да използваме фондовете за солидарност. Комисията разработи ново предложение за улесняване на отпускането на средства при кризисни ситуации. Едно доста ясно и е, конкретно предложение, което трябва да бъде обсъдено. Освен това, Европейската служба за подкрепа в областта на обежището е, е създадена да, за да подпомага всички европейски страни. Асилсистема. Това е andet. които решават да изградат необходимите сгради, инсталации, свързани с, за бежанци, или да подкрепя операциите на Frontex и а, също а, да участва в сътрудничеството с трети страни. Трябва да създадем също така система за ранно предупреждение, която ще ни предостава необходимата подкрепа на време. И един пети елемент. Трябва да засилим сътрудничеството с, с страните източници на миграция. Е det er Eksempelvis vores støtte til flygtninge i deres nærområder. Трябва да обмислим възможностите за подкрепа на бежанците, или, които много често се впускат в много опасни за живота им пътешествия, за да иммигрират. И пак говоряки за солидарност, трябва да споменим, споменем и преразпределянето на бежанците между държавите членки. Това е пак въпрос на солидарност. Вече сме повдигали този въпрос. Всичките тези неща, които споменах, ще оформят дискусията за солидарността, за да може да постигнем целите, целта, която сме си поставили и да видим каква ще бъде практическата рамка, какво представлява точно солидарността на практика. и в всич... при изречаването на всички възникващи проблеми ние трябва да засилваме нашата сътрудничество, нашата солидарност. Както каза господин Бу, Бусотил, един от начините, кой, по който имаме намерение да работим в областта на солидарността е да предлагаме конкретни инициативи. Както ви казах и за утре сме предвидели а, такива предложения. В следващите дискусии ще а, предприемем нови крачки, защото задачата е обемна, трудна и ще иска много усилия. И имаше много въпроси за е, управлението на шенгенското пространство. Датското председателство е пряко заинтересовано да включи, да приобщи Европейския парламент към дискусиите за шенгенското пространство. И също в светлината на това, което чух, и, коментарите по отношение на засилване на граничното сътрудничество. Og nøglen, som jo skal findes nu og i fremtiden, det er jo at finde Øh, den rette balance. Едно от ключовите решения е да се намери точния баланс между сигурност и свободно движение. Има и друга задача, която трябва да бъде решено от съвета на държавните правителствените ръководители, а именно когато са необходими съвместни операции. Това е много важен проблем. И е важно да водим диалог с Европейския парламент. Датското председателство, разбира се, ще се опита да води такъв диалог. По отношение на споразумението за резервационните данни на пътниците с... Знаете, че има такова споразумение с САЩ, но имаме и вътрешни наши предложения за защита на тези данни. Европейското предложение за резервационните данни на пътниците – още не е пълно, не е довършено в съвета. Още върви дискусия в съвета. И тази дискусия посреща общо заето позитивно от, от държавите членки. Защо? правоприлагащите органи имат интерес от информация на данни. Това е изключително важен инструмент при разследванията на различни видове престъпления. Ние сме изправени наистина пред едно предизвикателство. Обсъждахме това по време на посещение в Дания, ваше посещение преди коледа, обсъждахме го вчера, кога това беше една уводна така, дискусия. Системата за защита на резервационните данни и въобще за управление на тези данни е изключително важно средство и е, ще позволи, ако се реши разумно, ще позволи да решим някои проблеми предизвикателства. Трябва всичко да е съразмерно, пропорционално, да мерим точния баланс, както казах. опит не, не, не може, борбата с тероризма и с организираната престъпност не може да се води на всяка цена. Трябва да защищава правото на правата, свободата, целостта на индивидите. И между двете неща трябва наистина да се намери много деликатното равновесие, което съществува все пак. И достъпа до данни, до лична информация – според Дания е нещо много важно, защото знаете, че в, Дания една от основните административни традиции е прозрачността. Огромна част от законодателните актове, които постъпват в датския парламент, третират тези въпроси. И датското председателство очаква преговорите по, по предложенията на комисията. Ще работим усилено, за да намерим необходимите прагматични решения по това досие, за да може то да върви напред. Мисля, че всички имаме интерес от това в интереси на административните системи в Европа. И разбира се, когато работим в тази област, трябва да приемем, че има различни национални традиции подходи по отношение на достъпа към, до данни и по отношение на прозрачността в държавната администрация. И а, Накрая искам да подигна един конкретен въпрос, който беше също поставен, именно въпроса за киберпрестъпленията. Да, това са заплахи, които те първа предстоят. Този, тези проблеми са на преден план в нашата програма, в дневния ред на датското председателство. Ние организирахме семинар за киберпрестъпления. Ще организираме през февруари семинар в Дания за киберпрестъпленията, на който ще се спрем на етапа на разследване на тези престъпления. И ще поканим хора, които имат практични опит с тези престъпления Надявам се да дойдете до Копенхаген на този семинар, защото в тази област наистина има огромни предизвикателства. Това е изключително важна тема, затова е включена така на преден план в нашата програма. И има проекто директива за кибератаки и се надяваме Европейския парламент да подкрепи предложението. Разбира се, ще продължаваме диалога. И накрая, с позволение, на ваше позволение, господин председател, в отговор на госпожа Саргентини, надявам се правилно да произнасям името ви, повдигнахте много важен въпрос. А, това е въпроса за взаимното доверие. Можем ли да си имаме взаимно доверие едни в други? Когато говорим за борба с престъпността, или Европейската заповед за разследване. Аз като цяло имам голямо доверие в полицейските органи във всички държави членки. Важно обаче да обмислим как да намерим необходимите средства, за да подпомогнем на тези органи да се справят с проблемите, пред които са изправени. Имаме график. Започнахме от 2009 година с процедурите на обвиняемите, за защита на правата на обвиняемите, после за сътрудничеството между магистратите. И това е един добър пример за движение в правилната посока. Важно обаче как правоприлагащите органи прилагат всичките ни решения. Ние сме положили е, основата върху която можем да говорим за заповедта за разследване. Министъра засегна най-чувствителните, най-важните проблеми за датското председателство и от програмата на комисията Либе, включително този семинар за киберпрестъпленията, който ще се състои в Копенхаген в Дания. За това сега е, давам възможност за втори тур от въпроси, но ви припомням, припомням, че е много важно да говорите само за въпроси, които не бяха зададени по време на първия тур и на които министъра не е отговорил. И ви призовавам да се придържате към максимум минута и половина на всеки. Господин Коелио, имената изброява председател. Фано, мистер Енсио, мистер Маринеско, Madame Flotre, Mrs. Angelilli, Senora Jimenez Becerril, and uh, Mrs. Borsellino. That will be close. It's 15 members, one minute and a half each, and I am also, please. С това приключвам списъка. Имаме петнадесет представители, които поискаха думата, така че бих искал да ви помоля още веднъж да бъдете кратки във вашите изказвания. Сега господин Коелио. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за това, че сте сред нас днес. Благодаря и за представянето на вашата програма, която което ни направихте. Вие говорихте за централната роля на Шенген в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Аз съм съгласен с вас. Необходимо е да се осигури свобода на движението на хората и тя тази свобода трябва да бъде придружено от съответните гаранции. За това се нуждаем и от система на оценка. Както и вие самият знаете, някои от държавите членки предпочитат да не бъдат толкова амбициозни и се спират по-скоро на предложения, които изискват процедурата за съвместно вземане на решение с парламента. Въпросът ми към вас е следният. В качеството ви на датски министр на правосъдието, съгласен ли сте с направените предложения или ще се борите за това и парламента да участва активно? Вторият ми въпрос е свързан с ШИС, Шенгенската информационна система. Дали по ваше мнение тази система може да си остане действаща или съществуват проблеми, които трябва да ни накарат да преразгледаме графика, нещо, което може да ни доведе до поредното отлагане на въвеждането в сила на тази система? Благодаря, казва председателят. Сега госпожа Ромеро Лопес, минута и половина. Благодаря, господин председател. Добре дошъл сред нас, уважаеми господин министър. Аз бих искала да задам няколко въпроса във връзка с програмата на вашето председателство. Виждам, че програмата ви е доста амбициозна и аз ви пожелавам успех. Основните въпроси са свързани с убежището и с общата система на убежище. Много е трудно обаче да бъде изкована подобна система, съвместна система за убежището. Много директиви в това отношение бяха предложени и все още не са приети. Все още обаче не сме наясно какво означава обща система за убежище. Така, например, службата в Малта не функционира добре. Така че докъде можем да отидем при изковаването на подобна система? Докъде считате вие, че можем да стигнем? Защото не става въпрос за механизма на ранно обявяване на тревога, нещо, което ни предложи полското председателство. Става за не... въпрос за нещо повече, за приемането на иммигрантите и а, за грижата за тях. Знаем, че в северна Нигерия християните също са преследвани. Какво означава това? Това означава, че има държави, които не са сигурни. Държави, в които гражданите се нуждаят от малко по-различно понятие и по-различно определение от това, което в момента фигурира в Женевската конвенция. Има е, граждани, които са лично преследвани, те а, търсят убежище, бягат от страната си и това а, води до проблеми за нас. Другият въпрос е свързан с законодателния пакет, а, свързан с а, жертвите. Знаем, че много често жертви са жените и непълнолетните. Не считам, че е трудно Евростат да включи в своите статистики и броят на тези жертви, за да можем да имаме ясна представа какъв е мащаба на това явление в Европа и да можем да се борим ефективно с него. Благодаря сега, баронеса Латфорд. Моля, бъдете кратка. Минута и половина. Сеньора Латфорд. Госпожа Латфорд, заповядайте. Да, благодаря. Доста се дискутираха PNR данните и искам да запитам специално за задържането на дар... данните, не само преките данни за пасажирите, но и когато някой бъде определен за повторно сканиране поради някакъв особен елемент в неговото поведение, но а, не знам дали не трябва да помислим за Мохамед, който доста е пострадал от това, че е бил на същия полет като пътила за на неговото а, неговия опит за взривяване на самолета, пътуващ към САЩ. но Мохамед, за който споменах, е бил задържан, измъчван в Марокко и така нататък. А в Сирия също се случват подобни неща, няма да навлизам в подробности. Не казвам, че на всеки а, такъв а, случай а, трябва да търсим а, а, такива негативни развития, но обменът на данни, на такива чувствителни данни с трети страни, не трябва ли да бъде сканиран или а, пре, а, проверявам няколко пъти преди да се предостави. Това а смятате ли да му обърнете внимание в по-голяма степен? Заповядайте. Благодаря. Тук говорим за борбата с тероризма и инструментите, които съществуват в тази област. Аз бих искала да попитам следното. Европейския парламент поде отново своята работа с оглед да внесе светлина върху програмата, изработена от ЦРУ. В рамките на тази програма се взимаше в предвид и ам, степента на готовност за сътрудничество на държавите членки на Европейския съюз. Та ние в Европейския парламент бихме искали да разберем до каква степен съвета, който до ден днешен не си мърдаше много пръста за тази темата, до каква степен вашето председателство ще вземе предвид и парламента. До каква степен ще включите и нас в тази тема, защото се нуждате от помощта на всички, за да може справедливостта да възтържествува. И за да може тази програма да може да влезе в действие, тъй като тя беше изработена с сътрудничеството на държавите членките. До каква степен сте готови да си сътрудничите с нас? Следващият оратор. Благодаря и аз благодаря специално на господин министър за това, че е сред нас. Аз имам два коментара. Подкрепям това, което каза госпожа Ромеро в връзка с приключването на системата за съвместно убежище в Европа. В мандата, европейския мандат за разследване имаше крайна дата 2010 година а пък днес аз не чух нищо във вашето изказване, което да се отнасяше до тази тема и до Европол. Може би въпросът е доста сложен. Разбира се, не трябва да ми отговаряте и аз напълно бих ви разбрал, ако не пожелаете да ми отговорите, но моля все пак да имате предвид въпроса, който сега ще ви задам. Във връзка с регламент 539. Когато трета държава налага изискването за виза на граждани на държава членка, Бихте ли могъл да ме изслушате, господин министр? Та казвах, че когато трета държава налага изискване за визи на граждани на държава членка – Считате ли вие, че ще има отговор от страна на Европейската комисия? От правна гледна точка, възможно ли е да има автоматичен съвместен отговор Знам, че това е доста щекотлив политически въпрос. Разбирам, ако бих ви разбрал, ако не ми отговорите, но можем да продължим да обсъждаме тази тема още половин час. И наистина бих искал вие да навлезете в малко по-големи подробности, за да установим каква е позицията на датското председателство. Вашите сътрудници вчера, с които се срещнахме, проявиха голям професионализъм те като че ли наистина желаха да работят в сътрудничество с парламента. Благодаря. Ставаше въпрос за регламент 539 наклоне на черта 2001. Тя се отнася до списъка с държавите, чието граждани трябва да притежават виза при влизането на територията на Европейския съюз и гражданите, които не трябва да имат такава виза. Така че това е въпросът и на господин Диатамера. Сега давам думата обаче на господин Елсио. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să felicit. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да приветствам с добре дошъл датският министър и да ви поздравя за изключително амбициозните цели, които сте си поставили – Датското председателство ще работи, както то заяви, с Европейския парламент и с нашата комисия. Ако вие поискате нашата помощ, ние ще ви я предоставим. Ще ви подкрепим, за да може да приключим най-важните за Европейския съюз теми. Имам една молба към вас. Надявам се, че в рамките на вашето председателство ще успеете да убедите една държава членка, която се противопоставя на приемането на България и Румъния в шенгенското пространство? Благодаря. Бих искал да се върна на последното нещичко, което казахте във вашето изказване. С оглед на ситуацията в Унгария в момента, бих искала да установя дали вие сте готов да подкрепят дали вие подкрепяте започването на процедурата по член 7, нещо, което ни предложи люксембургския министр. Що се отнася до организираната престъпност? Аз бях докладчик във връзка с мафиите в Европа. Доклада беше прият на 25 октомври, а през декември изпратих копие от този а, доклад а, а, ви из, във вашия офис. Така че бих искала да разбера какво възнамерявате да направите вие в това отношение. Знам, че на 12 и 13 март ще бъде организиран семинар във връзка с мултидисциплинарния подход за борбата с организираната престъпност. Бихте ли могли да ни кажете малко повече за този семинар? И накрая един въпрос. Днес след обяд в Брюксел ще представя ето тази книга. Тази книга, в която а, се разглеждат федералните тайни служби, според които организираната престъпност е инвестирала стотици хиляди евро в хотели и ресторанти в Германия, Белгия, Франция и Испания – Всъщност това се отнася до 27-те държави членки. Аз бих искала да разбера, вие ще работите ли в това отношение? Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, Аз също бих искал да говоря за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Присъединяването на двете държави към шенгенското а, пространство а, безрезултатно получи подкрепата на датското председателство. А, вие ще подкрепите ли България и Румъния? Ще подкрепите ли и, и ако вие подкрепите членството на България и Румъния по начина по който го направи полското председателство, няма да стигнем до никъде. Държавите членки трябва да спазват учредителните договори и европейското законодателство. Държавите членки трябва да приемат факта, че България и Румъния са изпълнили всички условия, които се съдържат в европейското законодателство. Считам, че Европейския съвет трябва да вземе решение в това отношение. Аз бих искал да а, чуя и вашето мнение в това отношение. Благодаря, господин Ангелили. Госпожа Ангелили, извинете. Благодаря, господин председател. На първо място бих искала да приветствам с добре дошъл министъра тук и да го поздравя за амбициозната програма на датското председателство. Аз бих искала да се съсредоточа върху следното. Господин министър, вие подчертахте, значението на засилването на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. В това отношение бих искала да подчертая следното. Сред европейските граждани имаме и деца, както със сигурност и вие знаете. когато говорим за свобода на движението, това неизменно води и до увеличаването на броя на смесените бракове. Понякога обаче се случва така, че бракът не върви и се стига до развод. Често, когато разводът е проблемен и трудно реализируем, децата са основните жертви. Случва се така, че някой от родителите може да отвлече детето от другия родител. Като по този начин пречи на своята половинка да а, вижда детето си. Нещо, което се забранява от договор за функциониране на Европейския съюз и от хартата с основните права. Дания все още не е приела регламента 2А, който се отнася до признаването и изпълнението на съдебните решения в областта на родителската отговорност т.е. не участвате в мрежата от съдебно сътрудничество в Европа. Може ли да ми кажете вашето мнение в това отношение? Благодаря. Сега господин Борселино. Госпожа Борселино, извинете. Благодаря ви, господин Боцков. Аз с голям интерес следя дискусиите тъй като съм докладчик във връзка с вътрешната сигурност в Европа чух някои важни думи. Чух думата сигурност, но чух също така и думата солидарност. Солидарност не само между държавите членки, но и солидарност към отделните хора и а, тяхната ситуация. Говорихме за законодателния пакет за жертвите, този за мигрантите. А, всички тези законодателни пакети разглеждат доста деликатни въпроси. Впрочем, скоро в комисията ще говорим за една мисия, която бе проведена в Лампедуза, в Сицилия. Тя беше пряко свързана с въпросите за миграцията. Та в това отношение считам, че е важно светлината на това, което казах, да напомним колко е важно да се постави акцента върху а, зачитането на основните права на хората. Понякога се считаме, че тези основни права са даденост, тъй като те са в основата на европейските ценности, но аз считам, че трябва да поставим специален акцент на този момент. Госпожа Хименес, благодаря, господин председател. Добре дошъл сред нас, господин министър. В качеството ми на докладчик за директ директивата във връзка с а, правата на жертвите, аз установих, че тази директива бе радушно посрещната още от самото начало. Много от гражданите а, са втаили голяма надежда в нея. И а, искам, доколкото знам, вие подкрепяте тази директива, но това, което ме притеснява, е това, което казахте. Вие казахте, че тази директива ще бъде подкрепена с оглед на сегашната економическа ситуация. Какво точно имате предвид? Какво означава сегашна економическа ситуация? ситуация. Това означава ли, че ще намалим подкрепата, която оказваме на жертвите? В това отношение бих искала да ви напомня, че е много важно датското председателство да се покаже много твърдо при защитата на правата на жертвите в Европа. Аз ви предлагам моето сътрудничество с оглед постигането на много по-добър резултат. Надявам се, че ще успеете да насърчите защитата на правата на жертвите в Европа. Благодаря. И така, в съответствие с кодекса, с правилника ни, а, в комисията Либе, а, ние а, трябва да съобщим, че сме закъснели, господин министър, и ще ви дадем по-малко време, отколкото а бихте очаквали, за да отговорите на многобройните въпроси. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да последвам съвета ви и да бъда кратък и точен в отговорите, които ще предоставя. Ще имаме а, и други възможности, за да влезем в по-задълбочен дебат. Тъй като, както вече ви казах, аз желая да водим отворен диалог. И така, зададен ми бе въпрос във връзка с ролята на парламента – в контекста на Шенген и в контекста на процедурата за съвместно вземане на решение. Та. Да. Каквито и да са конкретните резултати, бих искал да ви уверя, че аз и датското председателство бихме желали Европейският парламент да участва в процеса на приемане на това предложение. Това е ясно. Зададен ми бе също така въпрос във връзка с законодателния пакет в областта на убежището, както и а, във връзка с законодателния пакет за защита на жертвите, но на това ще се спра малко по-късно. Сега нека разгледаме системата за убежището. В рамките на този законодателен пакет за съвместно, съвместна система на убежище, считам, че той представлява крачка напред. По този начин ще се стигне до изковаването на конкретна рамка, която би могла да подплати реалната и практична солидарност. Аз накратко в своето а, предишно изказване ви изброих основните 6 точки, но основната идея е създаването на реална и практична рамка, която отчита тези 6 аспекта, които ви посочих и датското председателство възнамерява да води конкретни дискусии по темата, които ще започнат още утре в Копенхаген. Ние, в качеството ни на председателство на съвета, ви уверяваме, че ще направим всичко възможно, за да може да се отбележи напредък в рамките на дискусиите и за да може да се изкове конкретна, реална и практична рамка. На въпроса на баронеса Лътфорд. Извинявам се, ако не произнасям правилно името ви. Та вашият въпрос беше свързан с резервационните данни на пътниците. Имаме преговорите между Европейския съюз и САЩ, но в по-общи линии става въпрос за защита, за запазването, за защитата на данните от личен характер. В този контекст е важно да се прилага принципът на пропорционалност, най-вече когато взимаме решение. Тоест, внимателно трябва да помислим кои данни трябва да бъдат съхранени и кои не. Това е и централното ядро на дискусиите по тази тема. Надявам се, че ще може да стигнем до разрешение на проблема с САЩ. За всички нас е ясно, че когато говорим за обмен на подобни данни, резервационни данни на пътниците, да за всички нас е ясно, че тези данни трябва да бъдат защитени, трябва да има необходимите гаранции, нещо, което не забравяме по време на преговорите. Госпожа Флотра говореше за сътрудничеството с Европейският парламент. Разбира се, че ние желаем да работим в тясно сътрудничество с вас. Няма причина да се съмнявате в това. Имаше въпрос във връзка и с новия регламент Европол. В това отношение мога да ви уверя, че ще се запознаем с предложението на комисията и на по-късен етап ще ви представим нашата официална позиция. Но сега сме на много ранен етап, не мога да дам конкретен отговор, но сме готови да а, имаме конкретен диалог по тази тема. Много е трудно да имаме някаква идея за конкретен резултат, който може да бъде постигнат в рамките на нашето председателство, но със сигурност ще следим този законодателен акт. Много от вас упоменаха и присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Тази тема е много важна и най-вече в този момент – когато в Европа трябва да вземем решение. Не трябва, когато взимаме решение в Европа, да използваме двоен аршин. Датското председателство е на мнение, че няма правни пречки, които да пречат на присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Отново бих искал да подчертая, че нашето сътрудничество трябва да се оплувава на ясни и прозрачни ръководни линии, тъй като това ще ни позволи да си сътрудничим по най-ефективен начин. Не може да се базираме на сътрудничество, което да се извършва на няколко скорости. Ето защо ще направим всичко, което е по силите ни, за да отбележим напредък в това отношение. Госпожа Антвана говореше за Унгария и за прилагането на член 7. Както и вие самата казахте, този въпрос вече бе обсъден с други министри, включително и с компетентния в това отношение министъра в Унгария. Но с оглед на конституционалните промени в тази държава, Несъмнено, изпадаме в доста критична ситуация, но датското председателство е в постоянен диалог с заинтересованите страни. Относно организираната престъпност, съдейки по моя личен опит и от това, което съм виждал в Дания, Най- Ясното, ясният извод, който можем да си изведем е, че с по-тясно и силно сътрудничество можем да се справим ефективно в рамките на борбата с престъпността. И отново повтарям, необходимо е тясно сътрудничество между компетентните органи, тъй като то ще ни помогне да предотвратим този тип престъпност. Въпреки, че това е доста голямо предизвикателство, Основната ни дейност в това отношение може да бъде сведена до тясно сътрудничество в рамките на съответната държава членка, но и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки. По мое мнение, това е най-добрият начин за борба с организираната престъпност. Госпожа Ангелили зададе въпрос във връзка с децата – по наше мнение, няма кой знае колко проблеми в това отношение. В законодателния пакет за жертвите децата са дефинирани като уязвими жертви. Имаше също така още един въпрос във връзка с законодателния пакет за жертвите. По мое мнение ще си сътрудничим добре в това отношение. Отново искам да ви уверя, че това е една ключова тема не само за Европа. И ще ви дам един конкретен пример от Дания. Ние имаме някои резерви във връзка с този законодателен пакет. Има датски жени, които са жертви на семейно насилие. Но ако имаме и някоя германска гражданка, която дойде в Дания и там е обект на семейно насилие, тя също ще бъде защитена. В тази насока работи датското правителство. Тук не става въпрос само за законодателния пакет за жертвите. И в други законодателни актове трябва да се вземе предвид и конкретното положение на Европейският парламент. Аз в качеството си на председател на съвета ще направя всичко възможно, за да се впишат тези точки в дневния ред и а, за да може да предприемем конкретни действия, които да ни доведат до конкретен резултат. To the Danish presidency, we thank the accuracy and detail with which the minister has... И така, благодаря на всички и разбира се най-много на министъра на, на правосъдието на Дания, че се постарахме да влезем в някакви рамки във времето. Искаме да им пожелаем успех но виждам, че госпожа Ромеро иска да вземе думата, но ако може да сте колкото се може по-кратка, ще е добре, благодаря. Не, не знам дали не забрави господин министър да отговори на въпроса, който аз зададох за увеличението на бюджета. Не, не, аз говорих за статистика, за жертвите на насилие. Тоест, в Евростат да бъдат вложени данни статистически за броя на жертвите. Да, благодаря. Е, е. Да, не разполагаме с конкретни статистически данни. В законодателния пакет за жертвите се опитваме да решим конкретни и практични проблеми. Има обаче и други законодателни пакети, които са също толкова важни, които също могат да ни помогнат да а, осигурим по-добра защита на жертвите. Да, разбира се, че ще имаме и други възможности да работим заедно, да а, движим напред всички теми, които са толкова важни и за нас, и за датското председателство, на което, разбира се, желаем успех. Благодаря.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 Нека да преминем към следващата точка. Тя е информационна, свързана с Сиси... Сицилия, извинете, и мисията в Лампедуза, която беше осъществена от няколко наши колеги. Госпожа Викстром беше начало, за да може цялата делегация да установи фактите а за огромния наплив от иммигранти в Лампедуза. Края на ноември се случи това, от 24 до 26 ноември. Госпожо Викстром, моля ви, бъдете кратка, че нямаме време. Да, благодаря, господин председател. Бих предпочела да кажем да изчакам 30 на секунди, докато приключи шума. Да, искам да помоля тези, които напускат залата, да са малко по-тихи, за да можем да си продължим работата. Много ви благодаря. Госпожо Викстром, заповядайте. Благодаря, че уважавате а, нашата работа. Дала съм на всички вас кратко резюме на нещата, които видяхме. Това беше изключително интензивна, изключително интересна мисия в Лампедуза в Сицилия от 24 до 26 ноември миналата година. Искам да изразя най-сърдечните благодарности а, на цялата делегация към Мария и Хелен от а, съответната административна единица и от своя име да благодаря на деветте колеги в мисията. Имате а, резюмето, а, а, но ще имате и превод на пълния текст на нашия отчет. Срещнах се с италианското постоянно представителство, написах писмо на италианските власти и го разпратих на всички вас. Знам от постоянното представителство, че те подготвят официален отговор, който ще ни изпратят в най-скоро време. В момента, в който го получим, ще го разпространим между всички вас за да можем да го дискутираме. дискутираме. Накратко това е. Не искам а, по протокола, по подробностите на протокола да говоря, защото е твърде подробно. А, ако имате някакви въпроси, ще съм щастлива да ви отговоря или пък а, да се опитам да ви предоставя по-късно отговор. Прочетете а, протоколите в пълния им а, размер а, когато бъдат преведени, след, преведени когато през февруари а, имаме заседание, ще ги разискваме и тогава ще получа, ще се опитам да отговоря. Да, благодаря. Яколино има думата. Благодаря, господин председател. Това посещение в Лампедуза, Гридженте, беше невероятно преживяване. Срещите с населението от региона и контакта с емигрантите. Прочетах а, отчета доклада на колегата Викстрам, но бих предпочел вместо подробното щателно описание на това, което вършихме по време на срещите, да, тя да формулира едно конкретно предложение, защото всъщност причината да отидем в Сицилия бе да видим каква е ситуацията на място, какви са структурите за приемане на законни мигранти, но и да предложим един конкретен проект. Не ми се е, струва, че има някакви следи от подобно предложение в доклада. Има подробности за структурите за убежище 260 легла и така нататък за, за, 300 души, но никъде не е, е, е не е споменато че имаше отлични контакти с Червения кръст, с местните власти, а това трябваше също да бъде отчетено. Говори се подробно за процедурите за признаване на статута беженец в някои центрове, но аз мисля, че е важно да се подчертае, че в Лампедуза в един момент имаше повече мигранти, отколкото от броя на населението. Трябва да се подчертае невероятната е, великодушие и щедрост на населението. Срещахме се с неправителствени организации и видяхме, че има и различия между тях. Не сме казали в доклада и, че всъщност Лампедуза има е място, центъра в Лампедуза е място за наблюдение, където хората престояват само определен период от няколко дни, след това биват препращани по други места. Защото Лампедуза е всъщност мястото, където идват повечето емигранти. Това не е отчетено. Освен това трябваше да се е, спомене потребността, необходимостта от сътрудничество с изходящите държави Италия, и със съседните държави. Италия не може да се справи сама, но двустранните а, е, а, е, споразумения а, трябва да бъдат подкрепени от Европейския съюз, иначе няма да постигнем нищо. Ние, както ви казах, имахме изключително преживяване с това, по време на това посещение, но то трябва да доведе до някакви конкретни резултати. Ние видяхме колко добре функционират спешните служби за приемане на бежанци и хората, които приемат бежанци проявяват голяма щедрост. Благодаря, господин Гуцелин. Госпожа, аз мисля, че е малко подвежно да се каже, че това е било мисия в Лампедуза. Това беше първоначалният избор. Лампедуза всъщност е, е едно е, място, което се напуска от мигрантите. И важно беше да се срещнем с хората и неправителствените организации, които които се занимават с е, бежанците. а, не знам а, точно какви са били причините, но наистина на, на, момента, когато броят на емигрантите надвиши населението на страната, беше а, изключително сериозен а, момент, а, който местните власти на острова бях, успяха да овладеят, но това доведе до доста негативни явления, именно превоз или прехвърляне на мигранти при доста не, трудно допустими условия. и трябва по някакъв, да се направи нещо, за да престане да се говори за Лампедуза като едно несигурно пристанище. една лоша слава, която има отрицателни последици. Когато дойде някаква лодка или кораб, много често не, не се знае какво да се прави с хората. Центъра за приемане на бежанци е, има в този център има една сграда, който беше, която беше пострадала от пожар, но тя може да, вече да се използва. Посетихме също така сгради в, в центъра, където условията не, бяха недопустими. Мигрантите, е, Пристига точно там и обикновено медиите се интересуват от първоначалния момент, когато има струпване или поток, а след това как се управляват, как се регулира целият този поток, това вече е наша работа. Аз искам да кажа, че това беше изключително важна мисия в Сицилия и в Лампедуза. Искам да благодаря на Сесилия Викстрам. Тя много успешно ръководи нашата делегация и подготвя много, подчер... много подробен доклад. Искам да подчертая някои от отрицателните преживявания, за да можем да вземем мерки. Остров Лампедуза е обявен за опасен за бежанците остров. И наистина е така. В географско отношение това е първата дестинация за всички, които искат да стигнат до европейска земя. Трябва да намерим едно общно решение. Центърът на острова трябва да бъде отворен на ново и да приема всички хора, които са в тежко положение, които рискуват живота си. Тези хора а, по, обикновено са принудени да мигрират. Те не могат да останат този остров. Това не е чисто италиански проблем. Това е проблем на Европа и трябва да бъдем много по-солидарни в това отношение. Имах неприятно преживяване с също така в центъра за приемане на бежанци. Там един бежанец стоеше при същите положения, условия, неприятни условия, месеци наред. А, острова беше почистен точно преди ние да пристигнем. Всички останки от дървените лодки. Смятам, че това не е коректно от страна на местните власти. Ние искахме да видим къде отиват европейските пари. Има налични пари, но в един от центровете представителите на НПО и дори на Върховния комисар за бежанците – а, казаха, че не знаят какви пари отиват за италианските власти и какви пари от, се отделят за отделните беженци. В някои центрове а, няма никаква информация за беженците. Няма достъп до интернет, няма телевизия, няма вестници. Тоест хората нямат представа какво става по света. И затова трябва да проверим как точно се разходват европейските пари. Бяхме свидетели също на някои положителни явления, които трябва да бъдат подчертани. В някои центрове за задържане имаше е, лекари доброволци, които помагаха на беженците в през свободното си време. Дори лекари пенсионери подпомагаха а, е, беженците е, в е, един център в е, Сицилия е, прибягваше до е, грижите на е, много лекари-пенсионери. Според мен мисията беше много полезна и успешна, но трябва да искаме няколко точни отговора от Италия ние закъсняваме сериозно с времето. Имам още цял списък желаещи. Моля ви максимум две минути, защото в 12.30 тук ще започне заседание на координаторите, които имат важни теми. Сега давам думата на господин Папа Николао. Благодаря ви. Участвах в пътуването до Лампедуза. Искам да благодаря на докладчика и на всички от секретарията, които ни помогнаха, на колегите от Италия. За нас това беше много важно посещение с много интересни контакти и срещи. За, само в допълнение на казаното вече искам да а, спомена разговорите ми с хора от трети страни, опитвах се да установя преки контакти и стигна до някои собствени заключения. Мисля, че е по-необходимо от всякога да се подчертае необходимостта да показваме солидарност на практика с Италия и другите държави по външните граници, които са подложени на натиск. Миналата година Италия беше наистина подложена на огромен натиск, който призвика невероятни трудности. Те се справят, както видях, с голям професионализъм, опитват се да решат проблемите на място и според мен това трябва да бъде е, признато и да бъде реципрочно и ние да предприемем действия и дори да обменим опит. Това се отнася и до Гърция, Малта, Кипър, върху които също натиска се увеличава. Искам да благодаря на всички. Времето ми отлита, но исках просто да добавя че особено разговорите с хората ще ни бъдат много полезни в бъдеще. Благодаря, господин Крочетта. Благодаря. Работата на колегите и особено на Сицилия е забележителна. Тя трябваше да решава и някои дипломатически проблеми, които възникнаха по време на мисията. По време на посещението ни дълго си мислех върху една дума. Виковете Италия свобода, Европа свобода. Това викаха младите бунтовници и думи. Това са думи, които си повтарях натрапчиво през цялото посещение. И дори там, където имаше добри структури за приемане, където бяха гарантирани добри хигиенни условия, Това е, е пътуване до края на нощта, цитира един френски автор, е, оратора. Това беше екстремално пътуване. Е, Италия е, с 60 милиона на души население, трета економическа сила, беше подложена огромен натиск. 20 хиляди тунизийски емигранти я заляха <coughs> миналата пролет. Говорих миналата седмица с тунизийския държавен секретар. Европа остана тотално безчувствена. Даваха се единични визи, еднократно. В... Защо други държави не приеха тунизийци? Мисля, че е крайно време да се преразгледа визовия режим в светлината на политиката на съседство. Страните, с които водим такава политика на съседство, трябва да бъдат подло... на тях да им се предостави облегчен режим. Просто е абсурдно да бъде прилаган един и същи е, режим. Защото искаме да има внос е, и износ, обаче не искаме гражданите на тези страни да идват тук. Знаете колко сериозни хуманитарни проблеми е, е, съществуват. Например, центъра в Трапани е, установихме, че хората, бежанците, не разполагат с баня, не могат да, да вземат един душ или душовете много често с, с студена вода, нямаше парно. Аз е, говорих с префекта на Лампедуза и на Трапани и ще предоставя на членовете на мисията цялата кореспонденция с тях. Но мисля, че има една обща констатация, а, а, а това е именно преразглеждането на визовия режим с а, страните, с които имаме по, политика на а, съседство. Трябва да имаме специално а, заседание. дали независимите депутати са били поканени за участие в тази мисия. А, може би съм отсъствал, затова не съм бил поканен. Не знам дали ми вярвате или не, но независимите можеха да допринесат за тази мисия. Тази сутрин чухме, че сред бежанците в тези центрове има голям брой тунизийци. От какво бягат, да питам аз? От демокрацията ли бягат? Твърде демократични ли стана Тунис за тях? Затова ли са в Лампедос? Благодаря. Искам да ви припомня, преди да дам думата на Сесилия, искам да ви кажа, че по принцип, членовете, които, отив... които заминаха за Лампедуза и... и Сицилия, бяха предложени на заседание на координаторите и одобрени от комисията. Това е обичайната процедура. Сицилианската Сиси... Сесилия. Благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите. Съжалявам, че господин Яколино не е тук аз действам от името на цялата делегация и както се споразумяхме, имахме среща с италианските власти, изпратим, изпратихме им официално писмо и чакаме отговор. И тогава то ще бъде разпратено на всички вас. Друго не сме се разбирали. Обаче много ми хареса дискусията по нашите впечатления, защото то всичко, което видяхме, ще ни преследва. Непрекъснато през следващите дни, седмици и може би години, защото това не, имаше недопустими е, картини, които не, не вървят, не се вписват в Европейския съюз през 21 век. И не, не може да се третират човешки средства по този начин. И се надявам, че скоро ще имаме и превод на италиански на доклада. Искам още веднъж да, да благодаря на всички Споделихме много трудности и мисля, че се сближихме, независимо от политическите ни убеждения, националността, идентичността. Искам да ви благодаря за доверието, което ми оказахте, за участието в тази делегация и разбира се, с удоволствие ще продължа да обсъждам това, а, всички проблеми на търсещите убежище. Благодаря ви, госпожо Викстрам, за защитата на ценностите, които вдъхновяват комисията. Либе, трябва много важно да се спазват основните права на хората, които чукат на, на, на вратата на външните ни граници. А, продължаваме с следващата точка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 който представи проекто доклада на 29 ноември. Спомняме си всички, имаше няколко, изменения, няколко изменения всъщност 41 изменения, свързани с разпоредите за предпазните е, мерки е, или е, временно е, прекратяване на издаването на визи сега давам думата на господин Диас Демера и дискусия след това в рамките на половин час. Господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарност и към колегите от нашата комисия, към представителите на Европейската комисия и на съвета, които бяха много сговорчиви и помогнаха да се намери решение на проблемите. Благодаря на секретарията за техния професионализъм и помощта им. Преди всичко искам да кажа, че трябва да съществува система, за да може, да, да, при която да се чуваме два пъти Европейската комисия. Преди аз да взема думата, да чуем какво казва комисията и след колегите, като се изкажат, тя също да взима думата. Ние по за пореден път обсъждаме този регламент, измененията, 42 изменения. Ще ви дам практическа информация. Има три изменения на зелените, четири на соци социал-демократите, отделните на госпожа Болско и господин Хюк и пет на господин Триандер Дифилидис, девет на госпожа Матия и 3 на господин Вебер. Две на НП. Госпожа Вебер от групата АЛДЕ, господин Кигов от консервата... консерватори и реформатори едно и накрая едно изменение, пред... внесено от членовете на всички политически групи, с изключение една, за засилване на механизма на реципрочност като, за да стане той по-гъвкав, 28 изменение. Тук ще се наложат допълнителни преговори, подплатени с становище на правната ни служба. По отношение на това изменение искам да кажа, на колегите, че първо се нуждая да чуя позицията на моята група, преди да започна преговори. Т.е. трябва да получа тяхната подкрепа. Затова тук за сега всичко става в предварителен порядък. Предложението за изменение засяга два приоритетни въпроса. Предпазната клауза и механизма на реципрочност. Това са политически инструменти, които имат важни последици за международните връзки на Европейския съюз. Най-общо казано съм съгласен с преследваната от изменението цел. И от повечето от изменения цел. По отношение на предпазната клауза съм съгласен с колегите – да, трябва да се промени наименованието. Механизъм за прекратяване или за временно преустановяване. Припомням, че аз казах това първи, преди вас. По отношение на предложението за механизъм, е, е важно да разполагаме с цифри и проценти, за да видим, за да може това да е, ускори процеса на оценка. За да видим кога ситуацията е толкова сериозна, че се е, оправдава прекратяването, преустановяването на издаване на визи трябва наистина да, да, да има значи, някакъв значителен процент, трябва да видим какъв е, какви са праговете. За момента обаче, мисля, че по-добре е да следваме е, насоките, които предлага Таня Файон и съвет. Всъщност, основният критерий да е чувствителното увеличаване на имиграцията в съответната държава членка. По отношение на механизма на е, реципрочност, аз наистина настоявам той да бъде укрепен. Макар, че комисията изрази своето становище, случая с Канада показа е, пропуските във визовата политика на Европейския съюз. Съгласен съм така, с така предложените механизми. А в 28, с 28 изменения от всички политически групи също съм съгласен. Но бих искал да ми, бъда, да ми бъдат уточнени някои аспекти. Първо, смятам, че комисията трябва да разполага с време да преговаря с трети страни и с една, трета страна, която отново налага визи на държавите членки. Е, срок от 90 дена <coughs> да се, срока да бъде намален на 45, както предлага 28 изменение остава твърде малко време за тези преговори. 45 дни е много малко. В някои случаи трябва а, е, да се отчетат а, е, политическите отношения с тази трета страна. И затова в моя доклад предлагам да се използват срок от 90 дни максимум. И ако преговорите с комисията не се стигне до, до съгласие, да се мине а, към системата на взаимно вземане на решение, за да се наложи отново визов режим на въпросата страна. Срока на тази процедура може да се използва от комисията – за продължаване на преговорите или за продължава, да продължава да оказва натиск. И ако се окаже, че третата страна преразгледа своето решение през този период, е достатъчно да се отегли предложението за възстановяване на визовия режим. Таня, трябва да искам едно уточнение по отношение на механизма. След като изтече срока от 90 дни, може да се автоматично да бъде отново въведен визов режим. И в такъв случай трябва да видим как издържано ли е това от юридическа гледна точка. Тук не говорим за политическите аспекти. Просто имам съмнение, издържано ли е това от юридическа гледна точка. Освен това, Както ви казах, искам първо да говоря за това в моята политическа група, за да видя тяхната позиция. Чухте въпроса, който зададах на датския министр на правосъдието. Неговия отговор, и това го разбирам, беше мълчание. Той просто не ми отговори. Което показва, колеги, колко сложен е от политическа гледна точка въпросът, с който се занимаваме. Много приказки, много говорене, но много голямо мълчание, когато настъпи момента да се де, де, действа. Позицията на Комисията по външните работи, която е отчетена в доклада и която настоява да се отчитат и външнополитическите аспекти по отношение на механизма на реципрочност, а, приемам. Имаше доклад от Фронтекс и от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европол и Европейската служба за външна дейност. И благодаря колегата Андрей Ковачев, който пое тази инициатива. Важно е да се засили ролята на Европейския парламент е, в изграждането на механизма на реципрочност, който е залегнал този регламент. Съгласен съм, че този механизъм трябва да бъде по-гъвкав, по-бърз, по-лесен за прилагане и смятам, че всички сме съгласни с това нещо. В е, след като чуя е, изказванията, ще ви кажа по-точно каква е, е първоначалната ми позиция по всяко едно от измененията. Но изменение 28, което е най-същественото, трябва да бъде преценено от юристите. Благодаря на господин Диаз Демера за представенето на доклада и за това, че споменахте 42-те изменения към него. Да, ние отчитаме, че трябва да проявим политическа предпазливост. Вие казахте, че чакате и подкрепата на вашата група. Трябва да сме предпазливи и от юридическа гледна точка. С пълно право искате становището на правната ни служба. Освен това, отбелязвам и предложението ви за реда на изказване и затова на първо място ще дам думата на комисията. И след това дългия списък членове на комисията, които искат да се изкажат. Пак ви повтарям, ще имате по две минути на човек. Защото тук е и председателя на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Трябва някакси да се вместим във времето. Комисиите и след това две минути за всеки депутат. След това ще изслушаме пак комисията и накрая господин Диаз Демера. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се фокусирам върху два от въпросите, повдигнати от докладчика. Първо, реципрочността и неговия механизъм. И след това механизма а, а, за суспендирането. 28 предложение за изменение може би ще събере консенсуса между политическите групи. Няма да а, крия по отношение на това, че комисията има своите правни съмнения по отношение на това предложение, защото може да се окажат лица, че ще има лица, които ще станат жертва именно на реципрочността уведомление трябва да се направи от съответната държава членка. След това комисията в срок от 45 дни да провери тази реципрочност или не реципрочност. След това да евентуално да предложи промяна в статута визовия на въпросното лице. Това не уважава изключителното право на комисията на собствена инициатива. Разбира се, че, че както беше предложено и от комисията АФЕТ, при нереципрочност Европейската служба за външна дейност трябва да има а, позиция, която да бъде съобраз... с която да се съобразят действията. Разбира се, аз имам още нещо да кажа във връзка с този автоматизъм, защото изменението казва, че след тези 45 дни се счита предложението за прието, освен ако механизмът не е спрян. Може и да има случаи, в които този автоматизъм ще бъде спрят от парламента, спрян от парламента или от комисия, от е, съвета, извинете. Но въпросът е каква е ефективността на този автоматичен механизъм за реципрочност, ако съвета и парламента където взимането на решение изисква мнозинство, могат да спрат и да спрат предложението и просто нещата да се променят в отрицателна посока. Ние бихме предпочели да работим по ефективен, автоматичен процес. И не сме сигурни, повтарям още веднъж, че това предложение – дава възможност за повишена ефективност на този автоматичен а, процес на реципрочност. А, по, другият, а, по другата основна тема. Съвета, комисията и парламента са съгласни, че при специални ситуации трябва да има такъв механизъм. Когато прилагаме коми... процедурата по комитология, ние сме предложили математически подход а за задвижване на, или пускане на този механизъм. В съвета тези точни измерими критерии бяха премахнати и бяха, беше сложена една доста обтекаема формулировка, така че искаме да чуем мнението на парламента по тези критерии за задвижване на механизма. Чуха се критики, че твърде математически се подхождало към тази тема. Аз обаче искам да подчертая, че точно определени и прецизни фактори са необходими, за да мога да може да бъде задвижен този механизъм. След като се задвижи той, тогава вече няма да има никаква математика и тогава може да се предложи от страна на комисията, например, да се а, суспендира този процес. Благодаря ви. Да, благодаря. Давам ви думата сега и да ви напомня по две минути на оратор. А, добре, съвета и неговия представител. Нямам го. Съвета представен ли е? Госпожа Сузан Мехем, искате ли да се изкажете преди дискусията? Jeg vil selvfølgelig gerne øh, tage ordet, og jeg vil meget gerne øh, takke for... Øh, да, бих искала да взема думата. Но преди това бих искала да ви благодаря за коментарите, които бяха направени във връзка с предложенията за изменение, които са, бяха, бяха прияти от докладчика и неговите колеги. Благодаря за изключително конструктивния подход, който ни позволи да обменим мненията си. Разбира се, и аз чух, че датският министр на правосъдието не отговори на поставения му въпрос, тъй като тази тема е доста деликатна. Каква е обаче нашата позиция по въпроса? Също както и датското председателство, така и ние считаме, че темата е изключително важна – Започнахме преговори с Европейския парламент по този законодателен акт. За нас е изключително важно да продължим да работим по темата и да приключим в рамките на датското председателство. Благодаря. Господин Босутил. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Диас Демера не само за презентацията, но и неговия подход към тази много важна тема, много открит подход, е, вслушващ се във всичко, което имат да предложат политическите групи. А механизма по суспендирането или пък а, предпазната клауза, както искате така го наречете, но е необходимо нещо такова аз не съм съвсем убеден в силата на доводите, изложени от страна на комисията против тази формулировка. Аз не смятам, че това трябва да се превърне в едно междуинституционално дърпане на въже, така че всички ние, бидейки наясно какво се случва, можем да направим един извод само. В момента нямаме обща визова система когато една или повече държави са оставени да бъдат атакувани от търсещи възможност да получат визии а, представители от трети страни, тогава нещата стават лоши. Моята страна е най-малката в е, Европейския съюз. Преди 8 години, когато се присъединихме, а, ние въведохме визи за бразилските граждани, защото така трябвало. 8 години по-късно ние в Малта, като граждани, заедно с други а, три държави от а, Европейския съюз, трябва да искаме визи, за да пътуваме в Бразилия. И на гражданите на Малта им омръзна. Ние не искаме такъв ризов режим. Ако ще имаме общ такъв, то винаги, когато трета страна неразумно продължава да се запъва, то трябва една автоматизирана система да се ползва, за да се суспендират нейните привилегии. Благодаря. Thank you. Now, Mrs. Fajon. Благодаря сега госпожа Фаджон. Благодаря, благодаря и на докладчика. Благодаря и на докладчиците в Сянка, на датското правителство, на Европейската комисия. Аз мисля, че нашето сътрудничество до сега жене успехи, но а, искам да засегна както механизма на суспендирането, така и другият въпрос, защото смятам, че не трябва да забравяме, че този механизъм трябва да се използва само в крайен случай. Ние наскоро отворихме вратите си за няколко държави. На Западните Балкани по-точно, по но сега говорим как да въведем механизъм, който да затвори тези врати. Надявам се, че никога няма да се използва този механизъм. Надявам се, че започваме преговорите с комисията и с съвета, където ще премахнем проценти и разни други формулировки. Математиката няма място в преценката на екстремни ситуации. Три предложения съм направила а, като казвам, че е, искам да се премахнат процентите. Говоря само за спешни ситуации, за а, рязко повишаване броя на търсещите обежести и на бежанците. И аз също така смятам, че тези текстове не трябва да ни подведат така, че да стигнем до ситуация, в която на вратите ни ще бъдат затворени за всички а, търсещи обежище. Не искам да а, лиша хората от възможността а, да потърсят обежище, когато имат нужда от това. Да, благодаря моето мнение се базира на мнението на АФЕТ и аз смятам, че Европейския че комисията трябва да а, уведомява съвета и парламента, когато бъде уведомена от държава членка, че има проблем с трета страна. В срок от 3 месеца комисията трябва да го проучи. В тези 3 месеца тя трябва да информира и а, а, комис... а, извинете, и съвета и парламента. Ние не искаме нарушаването на а, процедурите по комитологията, но парламента трябва да бъде уведомяван достатъчно рано. По време на преговорите това трябва да се подчертае. Разбирам притесненията на докладчика. Ние имаме нужда от мнение а, на юристи, ние малките страни не трябва да бъдем поставени в ъгъла от големите държави, като Канада или САЩ, просто защото нямаме достатъчно мощ. А мисля си за Чешката република или за Австрия. САЩ заплашва Австрия да я изключи от а, а, процеса а, за а, премахване на визите а, по причини, които всички ние знаем. Бих искала да подчертая също така, че имаше една писмена декларация на Европейския парламент от 2010 година, обръщайки се към съвета да а, се направи необходимото за реципрочният а, а, механизъм. Ако една държава членка има а, такова нарушаване, т.е. има към нея такова нарушаване, то трябва всички държави членки да вземат солидарни а, мерки. Трябва да имаме обаче много задълбочена дискусия, а не да взимаме а, набързо някакви решения. Ние вярваме, че механизма на суспендирането не трябва да бъде използван, използван никога. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Благодаря. Механизмът за суспендиране на отмяната действително трябва да бъде механизъм, който да използваме в крайни случаи но трябва да помислим много внимателно как точно да формулираме този механизъм. Аз вече съзирам един проблем. Тук се говори за крайни случаи, спешни ситуации, но нека да помислим внимателно и да бъдем предпазливи. Нуждаем се от изключително ясен механизъм, който да възпрепятства всякакво своеволие. Да, Правилно, нямаме обща визова система и за това сме готови да продължим да дискутираме по тази идея. Относно изменение 28, ако има някакви съмнения от правно естество, добре, нека отново обсъдим това изменение. Напълно съм съгласна. Нека поискаме и правно становище, така както поиска и колегата. Това искане е напълно оправдано, но аз съм за подобен механизъм, който обаче трябва да бъде точно формулиран. Още два коментара бих искала да направя. А, преди малко колежката заяви, че не се нуждаем от някакви математически формули. Добре, но това ще ни помогне ли? Ако имаме неясни формули, имаме и много голямо поле на осмотрение. Ето защо се питам дали не е по-добре все пак да имаме проценти тук, за да може нещата да бъдат ясни. Може би това решение не се нрави на всички, но все пак би било добре. В изменение 33 казваме, че трябва да се говори за общ брой граждани на трети държави и решението трябва да бъде взето на базата на този процент. Бих искал да привлека вниманието ви и върху изменение 35. Считам, че се нуждаем от малко по-ясна редакция на текста, когато говорим за суспендиране на отмяната. И по-специално да вземем предвид ситуациите, в които имаме и трафик на хора, организирана престъпност и така нататък. Аз лично считам, че ако бъдем по-конкретни и по-ясни, ще подобрим текста въпреки че в общи линии приемаме измененията на госпожа Файон. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Диез Демера. Радвам се, че има вече добър резултат. Но като чух какво каза господин Де започвам да се съмнявам, че е постигнато много добро положение. Но, когато говорим за реципрочност и а, изменение 28, питате господин Декъста дали е ефект, има някаква ефективност на този автоматизиран механизъм. Първото, което бих отговорила на вашия въпрос е, че това е превантивно така че третата стра... тази трета страна ще знае, че има такъв механизъм и ще си зададе въпроса дали да наложи визов режим с, режим с една държава членка. За да видим и тази страна, тази превентивна страна, която е много важна според мен по суспендирането. Надявам се, че правната служба ще може да ни а, даде точно а, становище. Има различни предложения. Ние в нашата група предложихме а, изменение от 50 на 100%, имаше други предложения за 60%, Таня казва а, съществено а, увеличение. Всички тези цифри и думи означават едно и също съществено увеличение. Това е нашата обща идея. Аз съм доктор по математика и бих искала да кажа, че аритметиката е много малка част от математиката, така че съществен или 70% е все математика така че можем да намерим една добра формулировка за всичко това. Благодаря. Мисис Ройтова. Да, сега госпожа Ройтова. Бих искала да благодаря на всички докладчици и колеги, които направиха всичко, за да се създаде един, една система обща за визите. И така, държавите членки са с вързани ръце. И по време на двустранни срещи а, сме изтегляли все късата клечка. не се създава възможност за никак... оказване на никакъв натиск върху трета страна, която реши да а, наложи визов режим на една или а, друга държава членка. Аз съм убедена, че Европейският парламент трябва да изпрати един много ясен сигнал – и много, да има много силна позиция. Нашата национална делегация подкрепя предложение 21 и автоматизма на реципрочността а, в 28 предложение. Използваме го и в пакета от 6 предло... закона. Ние не трябва да се съмняваме, нито да се страхуваме от това. Трябва да разискваме времевите граници, но общата визова политика без, а, извинете, и с този а, автоматизъм а за задвижване на механизма ще има много добра превентивна стойност. Да, благодаря. Да, в доклада има някои елементи, които ни придвижват напред. Да, обща визова политика или система. Е, да, обаче става ясно, че значителна част от граждани на трети страни се възползват от липсата на, визу, на визи, а, за да поискат убежище в някоя държава членка. Но ние трябва да не само да формулираме правилно а, те, тази визова а, система или режим, но а, трябва да вложим в а, системата много ефективни инструменти, превентивни и инструменти, които могат да спрат прилагането, за да можем да се запазим. Например, да се, да се проверява а, кой влиза и кой излиза от страната. Аз като отидох да посета а, а, семейството си в Австралия това лято, а, за две минути получих виза. И като си излизах, аз а, упоменах, че а, това едва ли е достатъчно и те се съгласиха, че може би има а, основание. няма голяма възможност а, граждани на Европейския съюз, големи групи от тях да искат да емигрират в някоя бедна държава. Едва ли има такава възможност. Thank you, Mr. Chairman. Um, with regard благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Що се отнася до механизма за суспендиране? Мисля, че дискусията трябва да продължи по отношение дефинирането на критериите. Чух мнението на някои членове по отношение а, спешните случаи, внезапно увеличаване на броя и така нататък. Всички ние се надяваме, че няма да се използват тези, този механизъм. Комисията е съгласна с тази надежда, но а, ние се притесняваме, че колкото по а, неясни бъдат формулировките, толкова по-големи ще са възможностите а, за не, а, практически неясноти и проблеми в бъдеще. След това, ролята на Европейския парламент по отношение на механизма на суспендиране. От самото начало на дискусията по този механизъм, комисията се опита да направи всичко възможно да, дой, да участва парламента, но в съответствие с а, разумните правила, които съществуват. Може би ще трябва заедно да седнем и да уточним най-подходящото решение за вашето въвличане в тази дискусия. Наистина от 2001 година съществува ситуация, т.е. принцип за този механизъм, но той никога не е бил използван. Само една държава членка беше в ситуация точно пред, предхождаща задвижването на механизма, но и тогава не се наложи. Общата ефективност на съществуващата система – Господин председател, не желая да съм полемичен, но нека да кажа ясно. Комисията е убедена, че настоящия механизъм е достатъчен. За повече от 100 случая на нереципрочност, които имаме с САЩ и Канада предимно, в които някои държави членки са жертва, но и с Бразилия, да, това е. Но Искам да ви кажа, че преговаряме с Бразилия за реципрочно отменяне на визите между Бразилия и Европейския съюз, но в момента е, това споразумение е в процедура на одобрение в бразилския парламент. Разбира се, че ако има други методи, механизми и средства, ние бихме ги използвали за да окажем натиск върху държави извън Европейския съюз, които се опитват да използват режима. Има, разбира се, възможност за спиране на, мех... на автоматизма. Парламента и съвета могат да решат да не прилагат този механизъм. Now, if the council would like to contribute, if... Ако съвета би искал да каже нещо, искате ли? Да, заповядайте, но кратко моля. Датското председателство. Да, благодаря, господин председател. Накратко, относно механизма за суспендиране на отмяната, държавите членки се споразумяха и стигнаха до консенсус във връзка с направеното от нас предложение. Сега, след като чухме доклада и предложенията за изменения, сме готови да започнем преговори. Относно механизма за реципрочност, Държавите членки са на едно мнение с Европейският парламент. Необходимо е заедно да а, изковем обща политика в областта на визите. Нуждаем се от а, ново предложение, което да третира еднакво всички партньори. Опитваме се да намерим компромис, който да позволи на Европейския съюз да предприема бързи действия спрямо трети държави. За това ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, един от които е солидарността. Необходимо е да обсъждаме много теми, но ще включим и тази на работната група на 7 февруари. Gracias, Заключение докладчика. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя времето, което ми дадохте, за да не надвишавам времето за моя доклад. Бих искал да благодаря на полското председателство за усилията, които положи и за тясното сътрудничество, в което работихме заедно. Бих искал също така да ви благодаря за това, че използвахте толкова директен и конкретен език. Благодаря също така за добронамерените коментари които бяха направени с цел засилване ролята на Европейския парламент в процедурата по комитология. Чух съвета, както и датското председателство, които казаха, че държавите членки подкрепят Европейския парламент. Изключително съм удовлетворен от това. Благодаря на Таня за направеното изказване. Изменение 33 и 35 в отговор на госпожа Ернст. Нека не из... наричаме нещата с истинските им имена и да използваме правилната терминология. Тук имаме механизъм с превантивна цел. Затова, както предложи и Таня, бихме могли да говорим просто за значително увеличение, да не използваме конкретни проценти. Благодаря и на колежката от НП във връзка с изменение 28. Господин Бронкс пък заяви, че според него механизмът на реципрочност не е релевантен. Врем... конкретната и временна информация. Пероник Матю от НП внесе изменение, което беше одобрено. Получихме и други три изменения, които също бяха прияти. Госпожа Вебер от... от... Нените изменения също бяха прияти. Госпожа Кирков внесе изменение. То също бе прието. От името на Европейската обединена левица бяха представени три изменения. Към момента тези три изменения не се приемат. Корнелия и Кристин внесоха 6 изменения, от които аз приемам 4 и отхвърлям едно. По последното изменение бихме могли да, да обсъдим нещата. Таня внесе 4 изменения. Приемам две от тях. А по останалите две ще продължим дискусиите. Сред тези изменения, разбира се, изменение 28. Господин Матю внесе изменение, което приемам. Имаме още две изменения от Маринеско. Те ще бъдат разгледани. Госпожа Киндъм, заместник-председател, отхвърлям едно от внесените изменения. За зелените Татяна внесе три изменения. Приемам две от тях. Отхвърлям 5 и можем да продължим да обсъждаме 6. Благодаря ви, господин председател. Наистина считам, че трябва да проведем по-задълбочен дебат по изменение 10 и 28. Изменение 28 е внесено от всички групи. Благодаря на всички. Благодаря на докладчика. Диас Демера. Благодаря ви за това, че с заключителните ви думи вие ни позволихте да спестим и малко време, но също така и обобщихте направените коментари, включително и тези направени от комисията и от председателството. Вие изяснихте и вашата позиция във връзка с внесените изменения. По този начин всички членове на групата са наясно с позицията на докладчика. Относно останалите етапи на процедурата, а, извинете, господин Демера иска да каже още нещо. Заповядайте. Да, господин председател. Благодаря ви за разбирането. Забравих да кажа нещичко. Александър Алваро ме помоли да кажа следното. Може би би било добре комисията да вземе предвид това, както и правната служба. Съществува съществен процент прецедент, извинете, във връзка с автоматичния характер на механизма. Става въпрос за наскоро приятия а, пакет от 6 законодателни мерки. Регламент 1163, 1164, 1165 от 2001 година са регламенти, които предвиждат подобен автоматичен механизъм. Господин Алваро твърди това. Така че нека вземем предвид този прецедент, тъй като той може да бъде полезен. Това ще е полезно както за правната служба, така и за комисията. Добре, благодаря. Отбелязваме си казаното току-що от докладчика. Разбира се, ще поискаме становището и на правната служба, за да може тя да разсее всички съмнения във връзка с предпазната клауза и механизма за реципрочност. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Преди да преминем и към заседанието на координаторите. Казваме добре е дошъл на доктор Роберт Висер, който е изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. ЕАЗО. Добре е дошъл, господин Висер. Вие ще ни представите работната програма за 2012 година на ЕАЗО. Благодаря. Благодаря и за това, че ни поканихте в началото на тази година. Искам да напомня нещо. Господин Висър вече говори така че тези, които напускат залата, да го направят тихо. Благодаря, господин председател. В началото на 2012 година, както може би си спомняте, аз започнах на 1 феврари миналата година, така че почти една година а, съществува агенцията. Тази първа година беше година на изграждане и на работене едновременно. Изграждането на една нова организация от нула е нещо много трудно. А, работа по един определен брой много специфични въпроси. А, трябваше да извършваме едновременно, което никак не е, е лесно. Имаме доста широк диапазон от задачи, а, които ни предстоят и тази година, но ще спомена няколко централни елемента, за да придобиете представа за същността на нашата работа. Агенцията а, съществува за да подпомага общата система за предоставяне помощ на търсещите обежище на базата на обща система за обежище. В това отношение агенцията ще се концентрира върху 3 до 4 основни елемента. Първо, подкрепа там, където е започнало движението – защото да обучаваме професионално или да ограмотяваме е нещо много важно там, откъдето а, излизат най-много бежанци. Това е един и същ контекст, в който работят и много други организации. Но има най-голям успех. Второ, да консолидираме информацията си по отношение по отношение страната по происход, което е много важно за взимане на решение по молбата за обежище. И се счита, че повишаването на качеството на процеса по обежището зависи именно от това. След това система за предупреждение. Знаете, че при, в различни форуми, пък и сега, се провежда дискусия а, за създаването на нещо като система за ранно предупреждение – и това, за което току-що споменах и което смятаме да започнем да създаваме тази година е система за предоставяне информация при, а, при а, извънредни ситуации в съответните държави, да се предоставя всичко това на държавите членки. И Трето, външния фактор в този аспект, какво можем да научим, да разберем, да анализираме. Аз нямам а, кристална топка, за да мога да кажа а, кои ще са страните, в които ще има конфликт. Не, но има поредица от фактори, а, сигнали, които ако бъдат усетени на време, може да ни помогнат да проведем а, профилактични мерки и да не се допусне избухването. По отношение на солидарността, а, трябва да кажа, че при специални случаи като Гърция, а сега в момента разискваме и с една друга държава членка, а, ние разискваме предоставянето на специализирана спешна подкрепа. Има поредица от други въпроси, които трябва, разбира се, да се споменат по отношение на нашата работна програма. Е една а, точка, по която ще обърнем специално внимание, са непридружените непълнолетни лица. Освен това, външното измерение, за мое голямо съжаление, трябва да си призная, защото това е съществена част от досието по миграцията тази година. Макар, че не искам да навлиза... А, няма да се навлиза в такива подробности, каквито според нас са необходими, поради а, бюджетните промени. Надява се, че следващата година неща ще, ще се променят. Искам да благодаря на Европейския парламент за а, предложеното изменение, което промени нещата много за нас. Две неща накрая, господин председател. Едното е изслушването преди моето назначаване на 9 декември 2010 година. Обещах на Европейския парламент, че ще организирам консултативен форум с гражданското общество в първата година на моята работа. На 15 декември миналата година проведохме първото му заседание в Малта и аз бях наистина много щастлив, че и комисията Либе беше официално представена от Юджин Ламбърт. Това е едно добре, добро начало. Гражданското общество не, изисква, не може да е, предостави а, всичко само на едно заседание. Не, а, контактите с представителите на гражданското общество трябва да са постоянни и ние смятаме да го поддържаме. Последно, господин председател, изграждането на организация от самото начало никак не е лесно, както вие знаете много добре. Има поредица от процедури, които трябва да се следват а, но в момента вече имаме една организация с 35 служители, с седалище в Малта и 10 човека в Брюксел. Надявам се, че се движим в правилната посока. В момента ние сме в една временна сграда в Малта, но се е, се очаква до средата на тази година да е готова сградата ни, в която ще се преместим. Да, благодаря. А сега вече можем да започнем дискусията. Може би поканвайки представителя на комисията. Не, няма да взима думата. Добре, да започнем с господин Босотил. Заповядайте. Благодаря, господин председател. А, искам да се присъединя към вашите поздравления към а, а, ръководителя на а, тази служба. Е, а, една година е малко, обаче може и да е много и ние очакваме, че 2012 година ще ни представите доста резултати. Както правилно отбелязахте, парламента много силно подкрепи идеята за създаването на тази агенция. Ето защо сме толкова нетърпеливи да видим първите резултати от нейната работа. Няколко въпроса. Днес сутринта датският министр на правосъдието ни каза, че утре те ще повдигнат въпроса за конкретен механизъм извън солидарност. И за това искам да попитам от тази гледна точка и от гледна точка на последното съобщение на Комисията по въпросите на солидарността, имате ли нещо готово по отношение изграждането на, на механизъм на солидарност за убежището? Разбираме, че ще се разшири проекта на, вашия, на вашата служба. И искаме да разберем вече а, работите ли по този проект, защото ми се струва, че той не е особено успешен или поне не е доказал до сега, че може да бъде много успешен. И последното, което искам да попитам, прави ли се нещо по дебата за преглед на Дъблинският регламент, защото, както предполагам, знаете, той съвсем се задръсти в а, съвета. Но, докато е задръстен, неподвижен, то а, съда на Европейския съюз в настоя... оповести, че а, в настоящата си форма не, няма текст, по който да се изиска задължително промяна. Разбира се, външната служба също има своите, своите позиции по този въпрос. Благодаря. Сега господин Ромеро Лопес. Благодаря. Благодаря, господин Ви, за времето, което ни отделяте. Наистина е добре, че можем да ви чуем след едногодишния ви опит в службата за подкрепа в областта на обежището. Но според нас това, за което говорихте не е достатъчно. Не, не споменахте конкретни дейности. Не обяснихте какво точно върши агенцията. В най-основни линии каква е работата на агенцията може да чуем и от комисията, но когато говорите за информация? С какъв тип информация разполагате? Дали сбор от информацията подадена от правителствата на всяка държава членка и колко центрове има в южните държави членки? Ние не разполагаме с някаква общност на междуправителствена система за обмен на информация. Колко въженци, колко хора има в тези центрове, какви са различните срокове, в които те биват задържани в тях, какъв е срока, в който те очакват проблема и да бъде решен, колко искащи убежище и, и, има подали му, молби съгласно Дъблинския регламент за международната закрила. Колко от тези беженци се връщат биват върнати – това е изключително важна информация, когато говорим за убежище. Вие не казахте никакви цифри. И точно за това ние не разполагаме с необходимата информация. Ние за това създадахме службата ви. Знам, че вие не може да искате от Европейския съюз да а, ви подава информация, но можете да се обърнете към всяка държава членка с а, молба да ви е, информира. Знаете, че в много случаи бежанците, търсещи убежище, са поставени при условия, които са много по-лоши, отколкото тези, при които прибивават на най-обикновените престъпници, лишени от свобода в е, затворите. Защо трябва те да бъдат като е, заподозряни в престъпни деяния? Необходимо е Европейската служба за подкрепа в областта на обежището да разполага с подробна информация и да предлага решения. Говорихме за солидарност, говорите за солидарност Гърция, например. Какъв тип солидарност? В какво се състои тази солидарност? Има експериментални програми в областта на солидарността, но до сега те са обхванали 300 беженци. До кога ще чакаме да може да, да, да обхване хилядите беженци? Тези експериментални програми са за няколко стотици колко време ще е необходимо за да се предприемат реални действия? Пак ще повтарям, те са при недопустими условия. Господин Папа Николао. Благодаря ви и от моя страна за уводната част и, и информацията, която ни предоставихте. Аз съм от Гърция и съм ангажиран от нашата комисия по, в преговорите по законите за убежището. Процедурите по предоставяне на убежище и в много от нашите дискусии с заинтересованите страни, нпо колеги, и други институции, ние, говор... го... ние говорим а, за вашата а, служба като един нов инструмент, който ще ни помогне да намерим решение на много а, щекотливи въпроси във всяка процедура, в, а, с която се заемаме. Например, Механизма за ранно предупреждение е изключително ключов момент във връзка с преговорите. Тук в работната ви програма за 2012 година виждам, че персоналът който разполагате, е само един човек за изграждане на механизма за ранно предупреждение. Разбирам от вас, че не ви е лесно да започнете а, от нищо да изграждате важна служба, но да ви кажа право, дискусиите за, по отношение на вашата служба, в която аз вярвам като роля и функция, отговора, който получавам е а, службата е нова и още не е готова. Не функционира съвсем. По мое мнение, искам да добавя към това, което колегите Босотил и а, Алверо казаха, ЕАСО трябва да се превърне в службата, която ще бъде експерт по въпросите на обежището в Европейския съюз ние изграждаме едно експертно тяло, което да оказва подкрепа на държавите членки. Въпросът ми е, смятате ли, че в този ключов период за Европейския съюз а, вашата служба е такъв истински експерт? Знам, че финансирането ви е неподходящо, както вече и вие споменахте, но освен това – вашите правомощия? Включват ли възможност следното? Вие като експерти да можете да ни предоставяте решения на проблемите по най-трудните, завързаните дела за обежището. Да, благодаря, госпожа Ангелини. Е благодаря и аз искам да благодаря, да пожелая добре дошъл на господин Висър. Имам три въпроса. Първите бяха зададени от господин Бусатил. Просто ги подновавам. Каква е ролята на Европейската служба в дебата по механизма на солидарност и по преразглеждането на Дъблинския регламент. Третия въпрос, който задавам аз, е, е за непридружените малолетни или непълнолетни лица. Това е един много спешен случай. Това са най-уязвимите бежанци, които заслужават специално внимание – а, и до степен, че комисията Либе поиска комисията да изготви пилотен проект по тази тема. Знаем също, че често неправителствените организации и местните власти се заемат с тези деца и е, го правят много често без да разполагат със съответните финансови средства – а децата се нуждаят от много по-голямо внимание, не само от прием. Да, те трябва да ходят на училище, имат нужда от психологическа помощ и всичко това, за, за да бъде направено по съответния начин, изисква човешки ресурси, професионалисти, економически средства. И е, искам да ви питам да, да имате ли повече информация в това отношение? Това ми е въпрос. Благодаря ви, госпожа Матю. Благодаря. Добре дошъл, господин директор. Имам два въпроса. Първият за информацията, която споменахте и бих искала да чуем малко повече, както и за отношенията на вашата служба с агенцията Frontex. Благодаря, господин, господин Браунс. Um, Благодаря. Електоратът може би ще попита защо една политика по убежищата трябва да е обща. Е, може да се каже, а, че а, правителствата по този начин няма а, да се наложи да слушат своите граждани и да бъдат по-гъвкави в едни ситуации, отколкото в други пък и освен това ще могат да обвиняват други а, органи, организации и, и в този случай Европейския съюз. Да се обвинява Европейския съюз е да а, обвиняваме една организация, която няма ясна структура. Европейският парламент си има теоретично отговорността, но това е единствената институции от всички в Европейския съюз, кои, която гласува пряко, всичките членове пряко гласуват за всяко нещо. Благодаря ви. А сега вие имате отново думата, господин Визар, да отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за всичко. Наистина, медения ни месец свърши. Напълно мога да разбера бележките на почти всички, които бяха насочени към това, че една година мина и тази година, втората, вече трябва да покажем резултати. Ако ми позволите, нека да посоча няколко конкретни неща, свързани, разбира се, с сферата, по която задавахте въпроси. ЕАСО е в сферата на дискусиите Дъблин 2. Утре ще има съвет по тези въпроси и съм поканен да участвам в дискусията. Някои предложения вече бяха формулирани и смятам, че това е естествената роля на Европейската служба за подкрепа по въпросите на обежището. А, така, във връзка с тази, този механизъм за ранно предупреждение. Да, това е нещо много важно, но то трябва да се прави стъпка по стъпка и ние, както вече споменах, правихме първите стъпки. Господин Папа Николао. ЕАСО а, ще може да играе тази роля един ден. Същността на въпроса е ще може ли или няма. Това е една агенция с много ограничени ресурси и с огромни очаквания от страна на хората към нея. До сега това, което мога да твърда на базата на опита си, е, че можем да, го, да предложим, да предоставим тези услуги, но имаме нужда от подкреп. Подкреп от всички страни. Например, по въпросите за информацията. Възможно е единствено и само ако създадем система а за предупреждение на базата на информация. Т.е. да се препраща информация, която е спешна и важна. Европейския съюз съществува вече доста време. Обежището е в приоритетите му вече 15 години, а за някои държави и по-дълъг този срок и все още не сме изградили една такава система, която да ни предоставя много солидна, много надежна и актуализираща се информация до сега, която да върши работа на всички държави членки редовно и винаги. Господин Папа Николао, ЕАСО понякога е достатъчна достатъчно екипирана за някои ситуации, но за други не е. Що се отнася до системата за ранно предупреждение, ние вървим към нейното изчистване и прилагане. Аз нямам капацитета да а, дирижирам държавите членки да ползват тази или онази информация, която сме им изпратили а, с, с знак за изключително голяма важност и спешност. А, разбира се, че а, трябва да се работи а, не само в рамките на Европейския съюз, но и с международни организации като върховния представител за бежанците на ОНЕ и така нататък. Да, споменах, че още не сме направили една година, но разбира се, това не е извинение а, да не сме вършили работа. А, първия ми годишен доклад ще бъде предоставен след приключване на първата година, което означава в ранна пролет, март, най-късно април, в който ще се съдържа, тъй като е първи доклад, ще трябва да бъде одобрен а, но а, ще включва информация поне по някои от въпросите, които вие засегнахте. Този тип информация и експер, експ, а, позицията на експерт а, на ЕАСО е нещо много важно и така трябва да бъде. Изключително важно е да работим и с НПО-тата, тъй като те по независим начин предоставят източници на, на, на информация, за които ние не знаем, макар че съществуват в рамките на Европейския съюз. А, преместването, Малта и така нататък. Да, това е много важно, особено след съобщението на комисията от края на миналата година. Това преместване ще трябва да бъде разрешено в най-скоро време. Предложих решение, идеи за втората част от процеса на преместването, което в момента се подготвя, така че аз не съм активно ангажиран с това преместване – но втората фаза ще се задвижи в, в момента, в който процеса приключи. Да, непридружените непълнолетни. Много важна точка. По тази тема ние сме изпълнителя на Европейската комисия, защото има а, план за действие на Европейската Европейският съюз по отношение на непридружените непълнолетни. Ето защо работи много отблизо с комисията и с Фронтекс по поредица от конкретни мерки и действия в плана за действие. Има две основни теми, по които се съсредоточаваме в момента. Първо, оценка на възрастта от всички гледни точки. Целият контекст това е изключително важно и за държавите членки и за тяхните най-добри практики да бъдат обменяни и да се използват. Неправителствените организации в този процес трябва много пряко да бъдат обвързани. Обучение. Обучение беше започнато като пилотен проект преди няколко години, като резултат от конференцията, конференцията от Джеда. От 1 януари тази година – а, целият проект, наречен Европейска учебна програма а, за търсещите обежище. И това ще бъде най-вероятно основата а, за началното обучение на всички по учебната програма на Европейския съюз. сътрудничество с Frontex. Да, по много конкретни теми го правим. Frontex има своята голяма роля да играе и по отношение на придружените непълнолетни, оценка а, на а, риска, управление на а, оценката на риска, системата за рано предупреждение и така нататък. В Гърция работим заедно по отношение както въпросите на обежището, така и управление на границите, на контрола върху границите. Ние, например, работим заедно в обучението на персонала на двете агенции. И последното, а, аз смятам, че е много голяма а, привилегия за нашата служба а, да бъде първа по а, Лисабонския договор като отчитаща се на парламента. Благодаря ми, ви, господин Визър, за представене на работната ви програма. Искам да обява, че тъй като закъсняваме, ние трябва да благодарим и на преводачите за това, че ни отделиха допълнително минути. Желаем ви всичко най-добро, господин Визер, и само една минута почивка, за да могат а всички а, присъстващи, които